Телевизионно излъчване е универсална услуга. Услуга, която по-рано беше безплатна. Не може да се наказват на благодетелстваните райони по този начин. Благодаря на колегата Прендергаст. Следващата точка от дневния ред доклада на колегата Бред Бърн бъдещето на регионалните летища и въздухоплавателните услуги в Европейския съюз. Докладчикът има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да представя доклада си по собствена инициатива за бъдещето на регионалните летища и въздухоплавателните услуги. В този доклад се признава важната роля на регионалните въздухоплавателни услуги за гражданите и економиката ни. В него се отразява и склонност от страна на комисията да пренебрегва този сектор и неговия потенциал. Регионалните услуги са от голямо значение за економическото благосъстояние състояние на Европейския съюз и за економическата жизнеспособност на регионите. Регионалните въздухоплавателни услуги са от основно значение за единия вътрешен пазар, за превоза на стоки и пътници между държавите членки. Те са основен източник на економически растеж, тъй като насърчават развитието на економиката в съответните региони и доближават най-отдалечените региони до по-големите економически центрове. Въздухоплаването е обаче сектор с малки маржове. Економическата криза и кризата с държавните дългове се оказа значително въздействие върху финансирането на регионалните летища. Трябва да се отстранят търговските ограничения върху тях. Те трябва да бъдат по-добре интегрирани в транспортната мрежа. Мисля, че трябва да станат част от трансевропейската транспортна мрежа. Ако се възползваме от регионалните летища, можем да създадем по-добри възможности за многовидов транспорт, например чрез издаването на комбинирани билети за различни видове транспорт. В доклада комисията се призовава да ускори работата по Сезар и програмата Единно европейско небе. Тези две програми ще доведат до економии в екологично и финансово отношение. Ще се даде възможност на регионалните летища, които не използват пълния си капацитет, да могат да се възползват от него и да облегчат претоварените летища. Насърчаването на услугите между отделни региони ще облегчи летищата, ще се отрази благоприятно върху околната среда. При разглеждането на пакета за летищата, комисията трябва да обърне особено внимание на онези летища, които в момента биват измествани от пазара чрез ценова политика. В доклада се предлага да се работи и по практиките на авиолиниите във връзка с ръчния багаж и прозрачността на цените. Някои авиокомпании изискват такси за ръчен багаж трябва да се даде също така възможност за плащане с дебитни и кредитни карти без такси. Много е важно хората да знаят какво точно заплащат. Не бива разходите за билета по цялата верига постоянно да се повишават. Трябва да се наложат, извинете, някои авиолинии налагат ограничения за теглото на багажа. В доклада се призовава също така покупките, които са направени на летището, да не попадат в обхвата на правилото за една чанта. Понякога това правило се използва за увеличаване на печалбата в ущърп на пътниците. Тази практика е особено вредна на регионалните летища, Регионалните летища и въздухоплавателните услуги със сигурност, според мен, ще изиграят роля при съживяването на економиката и изграждането на общоевропейската транспортна мрежа. Затова призовавам комисията да се вслуша в парламента. Тя трябва да предприеме действия в името на потребителите и многото представители на деловите среди, които предоставят услуги на летищата. Благодаря на колегата Бредбърн. Преминаваме към спонтанните изказвания. Колегата Кели. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от докладчика и го поздравявам за инициативата. Регионалните летища действително са от много голямо значение за цялостната транспортна мрежа и трябва да бъдат включени в Та за европейските транспортни мрежи. И най-важното тук е, че те трябва да бъдат економически целесообразни и трябва да се вземе предвид факта, че по някой път едно такова летище се създава и развива, а после функциите му се иземат от други видове транспорт, тъй като се построява бърза железница. Така че всички тези неща трябва добре да се планират и инвестициите да се планират. Благодаря господин Кели. Госпожа Цикала има думата. Авиация регионале фактори. Благодаря. Това е основен фактор за гарантиране на мобилността на гражданите. Ролята на регионалните летища е много важна за кохезията, за социалното и економическо развитие на регионите, особено у нези, е, които не разполагат е, с други модуси на транспорт. Е, те могат да допринесат за подобряване на достъпа от страна до тези региони, развитието на економиката и туризма тези райони. За съжаление, у нези, които са отдалечени от градските центрове, много често не са добре свързани с а, сухопътния транспорт. Затова искаме регионалните власти да излязат с устойчиви планове за придвижване и които дават достатъчно възможност за логистични решения. Трябва да има възможности за предвижване между регионалните летища и градовете. Европейската комисия трябва да гарантира едно устойчиво развитие от, социален, от социална гледна точка, вземайки предвид развитието на необходимата инфраструктура, за да има интермодалност. Vielen Dank, Frau Kollegin Zickau. Es folgt Herr Kollege благодаря на колегата Тикал, колегата Ферейра. E Благодаря, господин председател. Регионалните летища са много важни. Те трябва да се интегрират в цялостната стратегия и могат да бъдат е, полезен инструмент, за да се засили економическото развитие на съответния регион и така той да бъде по-добре свързан. Но трябва да се види каква е връзката между всички видове транспорт, да се вземе предвид и железопътния транспорт да има достъп до стоки и услуги, защото устойчивостта е много важен критерий. Общественият интерес не е съвместим с приватизацията на този отрасъл или с върховенството на пазара. В крайна сметка тук говорим е, е, дори за въпроси, за, е, свързани с сигурността. Важни са и условията на труд, труд в този отрасъл. Факта, че заедостта става все по-нестабилна и всичко това се дължи на начина по който действат нискобюджетните авиолинии. Благодаря, господин Ферера. Господин председател, господин комисар, като се има предвид високото ниво на технологизация на промишленото производство, в Европейския съюз са изградени редица летища. Летища с много различни размери и с различни видове предлагани услуги. Регионалните летища са от съществено значение за регионите. Те предоставят важни услуги на по-отдалечените региони. В Европейския съюз, където мобилността на гражданите придобива нови измерения, доброто управление на въздухоплаването придобива значение. Трябва да се предоставят бързи и конкурентоспособни услуги. Във връзка с това трябва да се обърне специално внимание на регионалните летища, които функционират по-различно от възловите. Спецификата на работа на регионалните летища трябва да бъде взета предвид, така както предлага господин Бредбърн, за да се осигури тяхното надлежно функциониране и в бъдеще. Благодаря на колегата Пашка, колегата Пиркер. Благодаря, господин председател. В този доклад Европейският парламент посочва особеното значение на регионалните летища летища от една страна като транспортни възли и от друга страна като източник на економически растеж за регионите и Европейския съюз. С оглед укрепването на тяхното функциониране ще изтъкна три аспекта. Първо, осигуряването на връзки с други видове транспорт и с международните транспортни възли. То трябва да бъде подобрено. Второ, регионалните летища трябва да се опитат да образуват по-добри връзки помежду си. Трето, когато има затруднения с капацитета на възлови летища, регионалните летища могат да бъдат използвани като альтернативни. Трябва да сме наясно, че регионалните летища не бива да се изграждат само в името на регионалните политици. Те трябва да са рентабилни в дългосрочен план, трябва да функционират ефективно. Това трябва да са приоритетите по отношение на тези летища. Накрая позволете ми да благодаря на докладчика господин Бредбърн за доброто сътрудничество. Благодаря на колегата Пиркер, колегата Прендергаст. Благодаря. Четирите регионални летища в моя район биха извлекли полза от много от идеите, които съдържа този доклад. Поздравявам докладчика. Приветствам предложението, свързано с правилото една чанта, описано от колегата Шон Кели. Това е правило, от което се възползват само летищата. В същото време, както знаете, е в ущърп на самите летища, които разчитат от, на, извинете, покупки, направени на летището. Освен това, искам да се възползвам от тази възможност да подчертая, че ирландското правителство днес взе едно решение да раздели Шенън от DAA. Надявам се бъдещите планове за това летище да се фокусират върху потенциалме да привлече инвестиции, да създаде дългосрочни работни места в този западен район. Благодаря ви за време. Благодаря на колегата Прендергаст и накрая колегата Николеско. Благодаря, госпожо председател. Докладът е много положителен по различни аргументи. Призовава се комисията да преразгледа директивата, да се намали прага за получаване на финансиране а, от държавата, преди беше 500 хиляди пътници годишно, трябва да се промени нивото, за да може да, се, да бъдат подпомагани тези летища от държавата. Сега, що се отнася до едината, едната чанта, това е много важно също. От друга страна, включване на регионални летища в а, мрежи от европейски тип. Това ще даде по-голяма мобилност и по-голям растеж. Независимо от всичко това, обаче, не бива да забравяме и летищата, които са фокусирани в столиците. Тези летища трябва да бъдат защитени с законодателни мерки. Председателят благодаря на господин Николеско. С това приключваме с спонтанните изказвания и накрая думата има комисар Тигухт. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, приветствам доклада на господин Братбурн за бъдещето на регионалните летища и за въздухоплавателните услуги в Европейския съюз. Този доклад много добре допълва пакета, предложен от комисията през декември миналата година, който има за цел летищата да не станат затрудняващите моменти в инициативата наречена Един европейско небе. Много пътници и много региони е, успяха да извлекат ползи от е, програмите на Европейския съюз, които отвоиха между регионалните пътища. Е, новите летища промениха регионалното, регионалния транспорт. Има полети до различни туристически дестинации, както и връзки за бизнеса. Това е един жизнеспособен отрасъл, който води до економически растеж за целия е, е, регион и за цяла Европа. Съответните генерални дирекции на комисията в момента разглеждат възможностите за финансиране на мерки, свързани с регионалните летища. Ролята на регионалните летища в областта на териториалното сближаване не може да бъде пренебрегната. Също но обаче субсидиите изкривяват конкуренцията и между авиолиниите, и между летищата. Именно заради това трябва да се предприемат такива мерки, които имат предвид устойчивостта на въздухоплавателния пазар в Европа. Вашият доклад ще бъде взет предвид във връзка с прегледа на тази област. Има ограничения, свързани с налагането на е, позволение само за една чанта. Комисията ще разгледа е, правата на пътниците във връзка с регламент 261 от 2004 година и е започнала процедура за консултации. Що се отнася до продажбите на дребно на летищата, тук става дума за отношения между летищата и а, фирмите, които осъществяват търговия там. И трябва да се договаря между тези страни, като по никакъв начин не се за, сягат правата на пътниците. Целта на комисаря Калас по никакъв начин не е регионалните летища да бъдат изолирани, а напротив тяхната услуга да стане по-ефективна. Затова трябва да се разгледат внимателно практиките за конфискация на слотовете. А, оперативната съвместимост е в центъра на нашата политика в областта на транспорта. И регионалните летища ще бъдат взети предвид в трансевропейските мрежи. Те трябва да бъдат добре свързани към мрежата на транспорта. Но не само инфраструктура ни трябва, трябват ни технологии и иновационни услуги и за това ще продължим да работим по интегриране на издаването на билети за всички видове транспорт. Благодаря на парламента за продължаващият му интерес и подкрепа в тази област. Има авиолинии, които налагат е, такси е, за е, различни такси отгоре върху цената на билета, включително и такси за плащане с е, стандартни карти. Някои от е, авиолиниите е, налага такси, които са различни за различните видове плащане. Е, има и възможност за безплатно плащане, но обикновено е, много често тя е формулирана така, че да не е достъпна до повечето, за повечето клиенти. Също но е, много добре знаем колко важно е въздухоплаването за свързването на отделните райони. И в заключение нека да ви благодаря за интересния дебат по тази важна тема. Комисията очаква принос в последващите дискусии. Благодаря много, господин председател. Благодаря, колеги. Благодаря на комисар Дегухт. С това приключваме разискванията. към доклада на господин Бредбърн бе сигнализирана грешка по точка от преамбюла F латинско на всички езикови версии. Утре ще продължим работа в 8.30 часа. Публикуване дневния дневният ред за заседанието на страницата на Европейския парламент. Закривам заседанието и ви пожелавам лека нощ.